място. Independence and transparency could improve coordination and credibility и надежността на политиките, макропруденциални в Европейския съюз и предоставяне възможност е, на ЕЦБ по-добре да изпълнява своите правомощия. Измененията, които аз предлагам, са насочени към гарантиране на именно тези аспекти. Въпреки, че тясното сътрудничеството между ЕЦБ и а, също така информационните потоки, потоци и Европейския съвет за системен риск във връзка с наблюдение на системния риск в Европейския съюз, автономността на Европейския съвет за системен риск трябва да бъдат напълно запазени. И в този смисъл прозрачността, отчетността, независимостта на този Европейски съвет за системен риск трябва да се гарантира. И така, във връзка с секретарията на ССР, трябва много ясно да има описани функции и задължения. Необходимо е това да се основава на открити прозрачни процедури. Европейския съюз и съвета трябва да бъдат напълно информирани в пълни подробности за тези стъпки. И, а, е, първи заместник-председател трябва да бъде назначен по един прозрачен начин относ, от страна на държавните правителствени ръководители с консултация с Европейския парламент за срок от 5 години с цел резултатно и балансирано представяне на Европейския съюз. По отношение на състава на Европейския съвет за системен риск трябва да се спазват основните права, върховенството на закона и основните принципи на работа. Прозрачност, отчетност, демократичност са основни принципи принципи за устойчиво, надежно развитие на финансовата система, ако Европейския съюз иска да намали или да предотврати системни рискове в финансовата система и да гарантира а, равнопоставеност в развитието и устойчивост. Благодаря, господин Роде. Yes, you, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика на, по това проект становище. Подкрепям а, вашата работа във връзка с гарантиране на прозрачността Ауде винаги подкрепя по-ефективна борба и създаването на автономност по отношение на системния риск, яснотата, ефективността, рентабилността са изключително важни аспекти за функционирането на еврозоната, а също така и на страните извън еврозоната. Два въпроса имам към докладчика. Първо, защо в 12-то изменение заличавате председателя от надзорния комитет на Европейския съвет за системен риск и на второ място. Разбирам, че економическата комисия ще гласува в края на септември, така че питам докладчика, защо срокът за изменение е четвъртък. А, твърде малко е времето, с което разполагаме. Те, възможно ли да се отложи този срок? поне до следващата седмица. Отново благодаря на вас, благодаря на комисията за работата до тук. Благодаря, господин председател. Председателя. Благодаря, госпожа Дълво. I... Благодаря. Благодаря на господин Хрисогонос за Становището. Говори от името на Евелин Ригнер. Под Изразявам подкрепа за усилията за прозрачност, автономност на Европейския систем, съвет за системен риск. И във връзка с самия състав на съвета за системен риск. Участието на социалните партньори се предлага Необходимо е да се укрепят тези взаимоотношения, защото според нея това е изключително важно. Економическият дисбаланс в ЕС изисква макроекономическите участници да имат равно участие в а, предотвратяването на тези а, кризи. Изключително важно участието на синдикатите и потребителските организации, които би трябвало също да имат свои представители в Европейския съвет за системен риск по този начин. Те ще могат наистина да окажат ясен противовес и да се постигне равновесие с представителите на съответно банковата система. Изключително важно е да се укрепи позицията, разбира се, така както се предлага в доклада на Европейския парламент. Така че е, е, би трябвало наистина да възлага промени, тогава и проверки, когато е необходимо, и нещо друго, което също е изключително значимо. Би трябвало да търсим баланс между половете в представителството в е, този съвет за системен риск, което е изключително трудно, защото основно представителите са представители на банковата система. Можете да си представите, разбира се, че ще бъде трудно, може би, такъв баланс, но да го имаме предвид. Благодаря. Uh, thank you very much. Председатели, благодаря. No other request for the floor. Не виждам друг да желая думи... думата комисията. Желаете ли да добавите нещо по това досие? Не. В такъв случай срокът за изменения е 22 май. Така е определен този срок. Може очевидно да се удължи, ако има подобно искане, до 28 май, седмица по-късно. 29 май една седмица удължение. Благодаря. Продължаваме с 17-та точка проекто доклад е относно пруденциален е, надзор върху инвестиционни посредници. Отново господин Хрисогонус. Благодаря, господин председател, колеги. И така, е, наистина инвестициите играят изключително голяма роля при защита на спестяванията в Европейския съюз с различните услуги, които се предлагат за съответно управляване на риска и разпределяне на капитал. Пруденциалният надзор е неделима част от регулаторните условия, при които финансовите институции предоставят своите услуги в рамките на Европейския съюз. Съществуващите пруденциални режими в ЕС се основават всъщност на международните стандарти за регламентирани, които са създадени за големите банкови групи. Но те недостатъчно обръщат внимание на специфичните рискове, които са свързани с дейността на инвестиционните дружества. Сегашната директива и предложението за нея – се стреми да обърне внимание на тези уязвими а, зони, области и рискове, за да може да се предоставят наистина по-добър потенциален надзор на европейско ниво. Измененията, които включвам в проекто становището си, са насочени към укрепване на тези следни аспекти. Първо, укрепване на прозрачността по отношение задълженията за докладване на инвестиционните дружества към надзорните органи, включително Европейския банков орган. На второ място засилване на санкциите, които компетентните органи могат да наложат при неспазване на задълженията от страна на дружествата и по-конкретно укрепване на мерките не само чрез увеличаване на финансови санкции, но също така, когато има а, обвинително решение, а, да се забрани това да се оповести не само на техната интернет страница, но също така на страницата на надзорния орган. На следващо място. По връзка с политиката за възнаграждаване и надзор. 50% да се а, ограничи възнаграждението а, спрямо а, фиксираната сума. По 29 ти член, във връзка с финансовата подкрепа, тя не трябва да надвишава е, във връзка с осигуряване въз, допълнително възнаграждаване. Това е изключително важна тема. Благодаря за вашето внимание. Госпожо Дълво, благодаря, господин председател. Е, общо взето и по принцип ние приветстваме предложението на комисията. Това е едно много технично досие мисля, че ние одобряваме, приемаме целите, трябва ни по-силен е, е, е, пазар на капитали, инвестиции в Европейския съюз и особено по отношение на Брексит трябва да привличаме инвеститори, инвестиционни фирми в Съюза. Например, Европейския банков орган – е, смята, че 80% е, е, от активите на всички инвестиционни ферми се намират в Обединеното кралство, се контролират от Обединеното кралство в момента. Така че въпросът е много важен. Знаем, че инвестиционните фирми са различни, различен вид дружества от банките. Те пред е, доставят инвестиционни услуги, но те не приемат депозити и не е, отпускат кредити. Е, това е съвсем различен бизнес профил. Ето защо в момента много от тези инвестиционни фирми са, подлежат на правни изключения според националните правни уредби което затруднява функционирането на общия пазар. Така че ЕБО сега е, разграничава 11 категории инвестиционни е, фирми, 11 различни вида. Предложението предвижда обаче е, да се сведат до 3 категории. Става дума за големите системни, от системно значение такива. Те ще са в първа категория, първа класа. Е, това е, те ще подлежат на много стриктен контрол. Е, втората група, втора категория инвестиционни фирми имат по-малко въздение върху, отражение върху системата, но те трябва да спазват регламент и изисквания, които са много технически. И третата група са по-малки дружества, от които не се, за които не въжат капиталовите изисквания. Сега докладчика предлага изменения за повече, цел повече прозрачност и аз съм съгласна с него. Засилване, е, затягане на, на санкциите. Е, сега трябва да е, не затегнем е, винта твърде много, да не ги е, да не въведем твърде стриктни, строги е, санкции. Все още не съм готова да дискутирам конкретиката, но ако говорим за възнагражденията на участващите страни и поемащите риска в тези три вида инвестиционни фирми. Трябва първо да изясним дали е, това ще е подхода или ще действаме по конкретни инвестиционни е, дружества. Ще съм благодарна на докладчика, ако ми да така предостави малко време да проверя тези няколко въпроса. За информация, е, първият обмен на мнение с ЕКОН е утре. Докладчика от ЕКОН, економическата комисия, иска да се действа много бързо но аз е, лично не смятам, че ще успеят в ЕКОН да е, тъй като е необходима все още доста информация е, по различните видове, типове инвестиционни е, дружества. Благодаря, председателя. Други желаящи за думата няма. Комисията желая или не е, тогава да е, е, срока за изменения, е, също ли да продължим до 29 до обяд? Да, ако е възможно, а дори ако е възможно и малко по-късно. Секретарията ще види е, какви са възможностите. За момента остава 29 май е, с е, така надежда и възможност е, с една седмица да се продължи срока. И така стигаме до точка 18. Е, разглеждане на проекто доклад за приложимото право към е, е, последиците за трето лице от прехвърлянето на вземания. Аз съм докладчика по тази тема. Накратко да ви запозная с някои факти около доклада, който за съжаление е, е, е на разположение в момента само на английски, в превод на английски, но ще ако получите. Ще продължа е, въпреки всичко. Предложението на комисията е, се състои от 50 члена и следва е, много стриктно регламентите Рим 1 и Рим 2. Ето защо проекто доклада се спира само върху тези членове, които е, са конкретни, е, конкретно е, свързани с предложението на комисията и не засяга, не третира членове, които са просто приписани, прехвърлени от, взаимствени от двата регламента Проекто доклада, доклада е, изисква е, закона да изисква е, обичайното местоживеене на е, на прехвърлителя. Е, е прехвърляния, е, които се правят е, чрез колективен процедура, групова процедура, трябва да се изключат от приложното поле на този регламент. Регламент 2015 е, наклона черта 848 по процедурата за несъстоятелност вече съдържа правила свързани с приложимото право. Проекто докладът е, е, иска е, последствията за трето лице, от трета страна от длъжници да се регламентират само чрез Рим едно, регламент Рим едно, което експлицитно изключва длъжници от групата на трето лице, категорията трето лице според този регламент. Това са основните елементи, от доклада. Сега е, имате възможност да коментирате. Госпожа е, Дел... Благодаря, господин председател. Аз прочетах предложението. Не съм експерт по темата но е, приветствам желанието на комисията да създаде правна рамка, е, която е, да отговаря на целта е, да се засили правната е, сигурност. Е, съжалявам, въпреки че съжалявам, че не съм добре информирана, е, мисля, че е, така е, е, интересно е да чуем какво мислят и е, организациите за е, защита на потребителя. Е, е, аз е, по-скоро имам въпрос, а не коментар. Господин председател, като докладчик, е, вие предлагате да се изключат длъжниците от приложеното поле на този регламент. Да попитам дали комисията не вижда стълкновение на закони, на, на правни е, текстове е, между регламента и е, предложението. Е, и е, прехвърлянето на договори, доколкото разбирам, е, е, тук е, е става, се прилага, ще се прилага Рим 1. Е, едно. е, Как стоят нещата с титризацията? Това е въпроса. Ще съм благодарна, ако ми дадете отговор. Комисията желая ли да вземе е, отношение? Благодаря, господин председател. Извинявам се, току-що е, пристигнах и е, Чух само последния въпрос. Последният въпрос е, беше е, за секюризацията. Защо има изключение по този въпрос и защо, също искам повече гъвкавост е, първият въпрос относно предложението на докладчика да се изключи длъжника от приложното поле на регламента. Не виждате ли възможност за столкновение между регламента и член 40 е, от е, Рим 1? И а, третия въпрос, а, изменение 3, което разширява приложното поле на регламента, като включва и а, трансфер на договори доколкото разбирам, тук се предвижда прехвърлен прилагането на Рим 1. Благодаря. Трябва да кажа, че не можах да се добера до доклада, няма го никъде, така че не мога да отговоря, не мога да отговоря на въпроса за изключване на длъжника. По другите два въпроса ще се опитам е, да ви дам отговор. Защо е, повече гъвкост е, при секюритизацията? Защото това предложение се отнася до трето, трета страна, трето лице. Е, тук основният принцип ще трябва да бъде между правото на обичайното место прибиваване, живеене на върлителя. ние предлагаме правото на, на обичайното местоживеене на прехвърлителя но а, е, моите колеги, които работят по финансовите пазари, а, е, възразяват много силно на това. Защо? Защото сега секюритизацията се е, осъществява че, от големите банки, е, финансови, крупните финансови институции. Те могат да структурират а, а, своите транзакции по секюритизация Е, начин такъв, че най-благоприятната е, трета страна е, е страната на прехвърлянето, вземане. Значи, прехвърляш, прехвърлителя и прехвърля Тоест, исковете, вземаните, които. Е, е, тоест, структурата на, на транзакцията е такава, че всички е, вземания, които се прехвърлят е, от е, едно на друга страна, трябва да се да подчинени на един и същ закон. Е, Проблемът е, че дребните фирми, дребните оператори не могат да е, действат по този начин, така че комисията ще трябва или да е, излезе с друго предложение, или въобще да няма предложение, защото е, това поражда опасение след финансовите институции. И вместо да, е, да е, да предадем, е, е, да обвържем е, транзакциите по секретизация само с закона за прехвърлянето, прехвърлянето на, на вземания идеята ще е да се съобразим с съществуващата практика, като същевременно дадем възможност на е, по-дребните оператори да, е, да влезат на пазара, е, като им дадем възможност да действат според общите правила. Това е компромиса, който трябва да, да бъде търсен и смятам, че за нас е много важно да се е, избере правото на е, обичайното местоживеене на е, прехвърлителя. Но колегите, които представят финансовите институции, е, е, настояват много е, това предложение да не, да не е, така подкопае практиката на е, секюритизаторите. По този начин ние намираме едно балансирано решение, едно и също правило за всички. Е, в зависимост от това как става прехвърлянето на е, е вземания в е, структурата на секретизация се осъществява. Мисля, че това е добро компромисно решение. Разбираме, че може би да се остави на автономна страна да избира, е, да дадем автономия на, на съответната страна да избира е, е, начина не е най-добрия, но е, това е компромисът. Сега въпроса за прехвърляне на е, контракти. Е, тук е, това поражда известно объркване. Това предложение не обхваща е, трансфера на е, е договори. Споменава ги само до в смисъл, че може да се яви приоритетен конфликт на приоритети между е, прехвърлителя или бенефициента. Е, и за нас е важно да решим кой, е, коя норма ще зависи и в този е, случай, когато има е, стълкновение на приоритети. На приоритети. Е, и когато едно вземане се прехвърли в рамките на договор, когато това се случва, някои такива неща се случват, не често, но може да се появи конфликт между прехвърлители и бенефициента на договор или иновация. И трябва да обхванем и тази, е, тази хипотеза, като кажем, че е, същото е, норма ще се отнася и в този случай. Но по, по този начин ние не се намесваме в и не решаваме, не намесваме приложимия закон при клиринг или решаване на спорове и така нататък, това се е, регламентира чрез недискреционни финансови е, правила. did you get the answers you wanted to get? Госпожо Дълва, получихте ли отговорите на въпросите си? Аз е, мога да допълня нещо свързано с, прил... с изменение 3. Изменението цели само точката от преамбюла да се доближи повече до материално-правните разпоредби, така както ги предлага комисията. Това е единственото. Изменение 13. Целта на тази промяна е приложимият закон да бъде доближен до прехвърленото вземане. Надявам се, че това е, обяснява какъв е замисълът на така предложените две изменения. Има ли други коментари по този въпрос? 24 май е предлаганият срок за внасене на изменения. 24 май на обяд, 12 часа. Няма възражение срещу този срок. Благодаря. Normally we would continue by... Сега, при нормални обстоятелства би трябвало да продължим с точка 20, но докладчиците госпожа Гепхарт и господин Фос не са тук. Става дума за доклада за, във връзка с доставката на цифрово съдържание. Трябва следователно да отложим разискването по тази точка. Точка 21. Субсидиарност. Вземаме за сведение документите във връзка с тази точка. И сега се връщаме към точката, която бяхме оставили за по-късно. Тя е точка 14. Обмен на виждания във връзка с правилата и общите принципи относно механизмите и контрол от страна на държавите членки върху начина по който се осъществяват изпълнителните правомощи от страна на комисията. Имаме два варианта Господин Сайер, докладчик не е тук, но разполагам с изказването му. Мога да го прочета, ако искате. А ако не искате, можем да изчакаме 15 минути, докато той дойде. Предлагате ми да продължа и да прочета това, което той ми оставя. Сега, в качеството си на господин Сайер, ви казвам, че мотивите на комисията да изготви този проект проистича от рамката и уредбата на случая за глифозат. Според комисията има много малък брой случаи, свързани с политически деликатни въпроси, при които процедурата по комитология води до липса на становище и това не е приемливо. В тези случаи комисията обикновено има свободна преценка дали да приеме акт за изпълнение или да реши да не приема такъв акт. Хипотезата без становище е политически деликатна в някои сфери и комисията предлага четири изменения в тази връзка, за да не се стига до липса на становище. Както следва. Първо. Възможност на министерско равнище да се проведе допълнително заседание за обжалване. Второ, промяна на правилата за гласуване в апелативния комитет. Трето, разкриване на резултатите от гласуването. Четвърто, даване на възможност на комисията формално да отправя конкретни случаи до апелативния комитет за незадължително становище, което да бъде предадено на съвета, след като не е имало становище в регулативната процедура, процедурата на комитология. Важно е да се отбележи, че комисията, самата комисия е заявявала вече, че по принцип процедурата по комитология функционира добре, въпреки необходимостта да се внесат тези четири конкретни изменения. Бях длъжен да ви ги съобщя, също така съм длъжен да ви кажа, че до сега от Envy, Инта, Екон и и Агри сме получили пет становища. Все още чакаме становище от Комисията по конституционни въпроси АВКО. Три национални парламента Франция, Чехия и Полша също са дали становища и ние ще ги вземем предвид. Това е изказването на господин Саер, това, което той искаше да ви съобщи. Има ли коментари от страна на членовете? Госпожа Кауфман. Äh, Благодаря. Жалко, че колегата Сайер не може да присъства, защото той много отдавна, е, много задълбочено работи по тази тема само да се съглася, че досието по глифозат е, е, е наистина така пример за проблема, пред който сме изправени. Не може в крайна сметка държавите членки да се избягат от отговорност и да е, така пробутат с извинение на някой друг е, черния Петър. Е, в този смисъл трябва да кажа, че предложението на комисията е, тук е, чрез акт за изпълнение да се промени е, цялата процедура е, е положително. Становището на комисията все още не ми е познато. Авко, както споменахте, ще продължи да работи по досието но мисля, че по принцип промяна на процедурата за е, съгласие, предложението, което е предложение, което може да следваме и също така предложението за обжалване също е, е приемливо. Държавите членки е, трябва да е, приемат, е, да поемат своята отговорност. В комисията по обжалванията би трябвало всъщност е, е, работата им е важна, за да могат гражданите да знаят как е, работим по тези досиета и не смятам, че в крайна сметка трябва да се прехвърля всичко на обвинява Брюксел за всичко. Трябва наистина държавните е, националните правителства да си поемат, е, да поемат своя дял от, от, е, от отговорността при решението за глифозат. Мистер Роде. Господин Роде? Да, благодаря, господин председател. Благодаря и за направеното изложение. Ако погледнете досието, то изглежда доста техническо. Но в известен смисъл тази проблематика винаги откроява сходството с най-големите проблеми, които имаме нашата общност. Държавите членки не се отнасят сериозно към нашите граждани като към европейци, а ги възприемат като германци, като чехи, като поляци и прочие. Това е проблемът. И за мен е абсурдно, че нашият парламент е толкова открит, може би един от най-откритите в целия свят, а хората в Европа смятат, че това, което се прави в Европа е съвсем непрозрачно, прави се при закрити врата. Защо? Защото съветът не е открит за никакъв контрол от страна на гражданите и от страна на парламента. Мисля, че нещо трябва да се направи по този въпрос. Предполагам, че и повечето от вас са съгласни с тази констатация – Мога само да подкрепя това разискване на процедурата, мога само да подкрепя докладчика и неговото изказване, което вие представихте, господин председател. Госпожа Кауфман също изтъкна много основателни доводи, затова няма да навлизам в подробности. Нека започнем и нека подкрепим това предложение, но нека само бъде това едно начало. Благодаря, господин Дюркан. Президент. Благодаря, господин председател. Аз ще е, си сложа шапката на докладчик е, по АВ... в АВКО, защото там съм докладчик по становище. Искам да кажа само, че становището в Авка, Авко можеше отдавна да бъде готово, но имаме някои затруднения, тъй като е, има разминаване между големите групи в този парламент. Те не съумяват да изведат до край компромиса. Мога само да кажа, че в Комисията по конституционни въпроси АВКО по същия начин, както казаха и колегите преди мен, ние подкрепяме принципа, който задава комисията и смятам, че е редно да се върви към разблокиране, към повече прозрачност единственият въпрос, който си поставям и го поставям както тук, така и в Авко, е дали ако целта е, може да бъде похвалена, средствата за постигането и е, са добри, качествени. При положение, че има блокаж на ниво представители на държави, Трето обжалване, така да се каже, пред министрите ще доведе до някакъв резултат или по-скоро няма да доведе до нищо. Смятам, че със същата цел, която споделяме всички, можем да търсим едно по-скоро ефикасно решение. А именно един а, произволен арбитър, какъвто е съвета, да не бъде заместван с друг произволен арбитър, какъвто би била комисията, защото там също може да се стигне до липса на мнозинство. Значи, липса на становище е на лице, когато проблемите са особено тежки. Такива са проблемите, свързани с всичко, което е живо, с здравеопазването и прочие. И тогава не би трябвало да има право да се дава разрешение на определ... за пускане на пазара на определени продукти. Е, нали? Едно трето лице, е, в случая комисията, не трябва да получава правото да решава вместо държавите членки. За това трябва да проведем дебата всъщност. Ние нямаме разминавания от към принцип – но въпросът е дали комисията следва да има законодателни правомощия, каквито нашите нормативни актове не са и предоставили. Uh, commission... Председателят. Комисията желая ли да вземе думата? Заповядайте. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um, thank you for the um,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 in comitology. That is why we would have a concern on, this suggestion. But uh, in general, um, we, of course, very happy about your supporting comments. Thank you. Thank you very much. Като цяло сме много положително настроени към всичко, което бихте ни казали. Председателят. Добре. В такъв случай мога само да кажа, че следващото ни заседание ще е в Брюксел – на 20 и 21 юни, сряда и четвъртък. С това изчерпихме дневния ред на заседанието. В 17 часа, 5 часа имаме заседание на координаторите. Моля да дойдете на време. Знае, че господин Фос ще бърза. Благодаря ви. До след час.